Um, Колеги, започваме с работата по днешния дневен ред. Започваме с първа точка, което е приемане на същия. Ако няма никакви възражения, може да се смята за прият. Втора точка – съобщение на председателя. Първо – езиковия режим. Датски, гръцки, латвийски и хърватски нямаме днес. На второ място, много моля е, да проверите дали сте си взели картите за гласуване. В 10 часа моля асистентите да кажат е, на депутатите, че имаме много дълъг е, списък от гласуване, най-дълги от началото на бандата, така че моля асистентите да казват на депутатите, които влизат в 10 без 10, да носят картите си. След това препоръките на координаторите по правило 205 номинирана на докладчици аз по упростената процедура правило 50 за 3 доклада. Предложение за решение за отмяна на определени актове, свързани с зоната на свобода, сигурност и правосъдие. Предложение за решение за отмяна на актове в сферата на полицейското сътрудничество, съдебното сътрудничество и наказателно-правните въпроси. След това докладчик за становище госпожа Сарая Пост от Социалисти и демократи по доклад по собствена инициатива на Комисията по транспорт за безопасно използване на а, системите а, безпилотните авиационни апарати. И след това делегация Адхок на Либе, координаторите казаха, че искат да се поиска разрешение за изпращане на делегация на Либе от 9 члена в Турция, Истанбул и Индия, Нью Дели, в седмица 15 на 2015 година, имайки предвид, законодателната ни работа по пакета за визите. Дали приемате тези препоръки на координаторите по правило 205? Приемате. Благодаря. И така, стигаме до трета точка. Представяне на правната служба за писмото от Европейския омбудсман за достъпа до втория доклад за инспекция на съвместния надзорен орган на Европол във връзка с програмата за проследяване на финансирането на тероризма от септември 2013 година. При последното ни заседание имахме обмен на становища с омбудсмана, може би си спомняте, госпожа Орайли, тя бе тук за това писмо за достъпа до документи по програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Комисията Либе, нашата комисия, поиска правно становище на правната служба, затова сега давам думата на представителя на правната служба да представи своето становище или становището на службата. Господин Пасос. Благодаря председателю. Добър ден на вас и на всички членове на комисията. При вас съм. Бях точно когато влезе в сила Лисавонския договор, за да ви обясня тези разпоредби. Тогава говорихте по първото споразумение SWIFT. То бе отхвърлено от парламента след препоръка на комисията Либе. Сега се намираме в нова ситуация, но положението е сходно. Второто споразумение SWIFT, което аз продължавам да наричам SWIFT, а не е програма за проследяване на финансирането на тероризма, TFTP. Ще започна с няколко общи думи и след това ще се съсредоча върху трите основни въпроса, които ни зададахте. Всъщност, вие зададохте пет въпроса, но смятам, че за да спестя време, ще се съсредоча върху трите по-важни. 2010 година Европейски съюз включи така нареченото споразумение SWIFT с САЩ, което дава възможност на Съюза да прехвърля финансови данни към Министерство на финансите на САЩ. Член четвърти от това споразумение дава на Европол задачата да провери дали заявките от страна на органите на САЩ отговарят на съответни критерии. член на вашата комисия, госпожа Интфелд, поиска достъп до документи а, на съвместния надзорен орган на Европол. Това е втория доклад за инспекция. Там се съдържа поверителна информация, която идва от САЩ и тя е с гриф секретно. Тъй като САЩ не дадоха възможност да бъде оповестен този документ, затова и Европол не даде достъп на госпожа Интвел до документа. След този отказ от страна на Европол за достъп до документа, госпожа Интвелт се обърна към омбудсмана. Омбудсмана започва своето, своята проверка и трябваше да се види дали Европол правилно е приложил своите правила за достъп до документи. Омбудсманът е, завърши през септември 13 година тази проверка. Омбудсманът поиска достъп е, до е, втория доклад за инспекция на съвместния надзорен орган на Европол. Отказа се достъп, защото американските власти не са дали съгласието си да бъде даден този документ на омбудсмана. При тези обстоятелства омбудсманът не може да прецени дали съдържанието на доклада оправдава а, неговата секретност. И за това бе прекратена проверката от страна на омбудсмана и а, омбудсмана изпрати писмо до председателя на парламента, където омбудсмана обяснява защо е приключила с казуса и в това предло... писмо казва, че парламента би могъл, ако иска, да разгледа различните въпроси, които се повдигат в този казус, като, например, дали е приемливо да се постига съгласие с чуждо правителство и това съгласие да уронва механизми, които са заложени в европейските учредителни договори, свързани с изпълнителни действия. Това е предисторията на вашето искане. Вие зададахте пет въпроса към правната служба по този повод и аз ще се съсредоточа върху следните три. Първият въпрос, по който ще говоря, е свързан с това дали винаги се изисква съгласието на онзи, който е предоставил документите. Вторият въпрос е свързан с техническите модалности, които се съдържат в споразумението SWIFT и дали те могат да се използват, за да се откаже достъп на парламентаристи или омбудсмана до документи. Третият въпрос е всъщност пети въпрос във вашето искане е дали омбудсманът по европейското законодателство винаги има право на поверителен достъп до документи, за да извършва своята дейност. По първият въпрос дали се иска винаги съгласието на онзи, който е предоставил документите. Трябва да се направи разлика между естеството на документите и онзи, който ги е предоставил. Ако се замислим за трета страна, и в случая документ, който тази трета страна е грифирала като секретен, отговорът е да. Необходимо е съгласието преди да бъде а, предоставен документа за четена. Има две правни основания за това заключение. Първото е 46 член от решението за Европол и второто е 12 ти член от решението на съвета от 31 март 11 година за правилата за сигурност за защита на класифицираната информация. 46 член на решението за Европол казва, че Европол ще прилага принципите за сигурност и стандартите за сигурност, които са заложени в регламента за сигурност сигурност на съвета, свързани с класифицираната информация на Съюза. Тази разпоредба прави решението на съвета приложимо тук. 12 член от решението на съвета за сигурност ясно говори за даването на съгласие от страна на предоставяща информация. Там се казва, че ако предоставилят, предоставили яд класифицирана информация не е съветът, генералният секретар на съвета ще поиска писмено съгласие на предоставилия документа, за да оповести този документ. Това правило се прилага и към Европол, защото видено е и в 46 член от решението за Европол. И за това Европол трябва да поиска предварителното съгласие на подалия документа, в случая САЩ, преди да даде достъп до този документ. <clears throat> Това бе първият въпрос, който исках да засегна. Вторият е, въпрос, по който ще говоря, е свързан с техническите модалности на споразумението SWIFT. Тези технически модалности са, свърз... са записани в четвърти член, девета алинея на споразумението, където се казва, че страните съвместно ще ко... се координират, що се отнася до техническите модалности, за да тече добре процеса на верификация в Европол. Част от тези технически модалности е записана в част Д, където се където пише, че никаква информация, предоставена от Министерство на финансите на САЩ, няма да бъде дадена на трети страни без изричното писмено съгласие на Министерство на финансите на САЩ. Разгледахме тези технически модалности и стигнахме до заключението, че те съставляват административна уредба, която не е правно задължителна. Техническите модалности са сключени между комисията и САЩ. Единствената процедура, предвидена в европейското законодателство, за сключване на международни споразумения с задължителен характер е процедурата по 218 член, която ви е известна и обикновено там се произнася и парламента и тогава чак съветът сключва споразумението. Така че не смятаме, че тези технически модалности могат да се използват като правно основание и да оправдаят отказа от страна на Европол. Така обаче е станало. Имало е отказ, като се погледнат фактите, записани в решението на омбудсмана. За нас те нямат задължителен характер и Независимо, че се говори за даване на съгласие от страна на подаля документа, което е общия принцип, ние все пак мислим, че те че има други правни основания, които оправдават прилагането на този принцип, даването на съгласие на онзи, който е предоставил документа. Техническите модалности за нас са административно споразумение без правно задължаващо действие. И така сега стигам до последния въпрос, по който исках да говоря. И той е най-важният, според мен. Той е свързан с правомощията на омбудсмана. Това е вашият пет въпрос, пети въпрос, извинете, от петте, които зададохте. Питате дали омбудсманът винаги има право на поверителен достъп до документи, за да може да извършва надлежно дейността си. В този случай въпросът всъщност е дали Европол може да откаже достъп до документи на омбудсмана, в случая до съвместния, втори доклад на съвместния надзорен орган на Европол, тъй като САЩ е отказал да даде от достъп на омбудсмана до него. Вярно е, че положението не е същото, както и както публичния достъп 1049. И други такива, свързани с 1049. И много важна разлика е, че омбудсманът а, е, е, има поверителен, неговата работа има поверителен характер и той има достъп до такива документи от поверителен характер и омбудсман е задължен да не разгласява този документ. Но дори положението да е различно, дали винаги има достъп или не омбудсмана до поверителни документи, ние стигнахме до заключението, че правото на омбудсмана на достъп до документи не е абсолютно. Това е право, което трябва да бъде зачетено от европейските институции, агенции, <clears throat> органи, но могат да съществуват дерогации от него. Стигнахме това заключение на базата на три акта. Първият и най-важен е статута на омбудсмана. Трети член, втория алинея, казва какъв е статута и казва, че институциите на общността са задължени да предоставят на омбудсмана информация каквато той или тя е поискал, и да дадат достъп до съответните досиета. Достъп до класифицирана информация и по-специално до по-деликатни документи, ще се подчинява на правилата за сигурност на съответния орган. Много е важно това изречение, за да отговоря на вашия въпрос. Последното изречение, според нас се казва, че има определени ограничения на правомощията на омбудсмана за проверка, които са свързани с правилата за сигурност на Европол. Т.е. трябва да се спазват всички правила за сигурност. И това е казано още по-ясно в френската версия на а, този текст, където се казва това. Когато се борави с поверителна информация, е възможно да се приложат по изключение нормите на съответната институционална агенция. Ето за това ние казваме, че правото на омбудсмана не е абсолютно. На второ място идва 46-ти член на решението за Европол, че го споменах, където се казва, че Европол трябва да прилага принципите за сигурност и стандарти, заложени в регламента за сигурност на съвета. И третия акт, който цитираме тук, е член 12 от решението на съвета за запазване на класифицираната информация на Съюза и там съвсем ясно се казва, че трябва да има писмено съгласие от страна онзи, който е предоставил документа. В случая това е трета страна САЩ. И в заключение, на базата на тези три е, правни основания, ние смятаме, че има дерогации при правото на достъп на омбудсмана до класифицирана информация на институциите на Съюза. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Пасос. Само един колега поискал думата, госпожа Интвелт. Ако не, приключвам. Добре, и Диас Демера. А, не. И Корнелия Ернст. И с това ще приключа. Софи, имаш думата. Благодаря председателю, благодаря на господин Пасос за доклада, който е изготвила службата. Все още имам няколко въпроса. Първият въпрос е към съдържанието на документа, защото говорим за оповестяване или не, оповестяване, разгласяване Ами, какво ще кажете за частичното оповестяване? Чисто и просто да се класифицира цял документ като поверителен, защото може да има изречения в него, които са свързани с материал от САЩ. Според мен е свръхкласифициране. И няколко въпроса по принцип. Започвам да се питам дали вашата оценка е правилна какви механизми ни остават тогава да оказваме надзор върху прилагането на международни споразумения. Другият партньор в случая САЩ, но може да бъде и Русия или някой друг. Ние ще изключваме споразумения с Русия, с Катар, с Обединените арабски емирства за пътническите данни. Как ние ще контролираме прилагането на тези споразумения? И още един въпрос от принципен характер. Кой всъщност упражнява контрол върху класифицирането на документи, защото в този документ може да няма нищо интересно, но ни няма как да установим има ли или няма. Няколко пъти съм била в съда, завеждала съм дела, малко ми омръзна да го правя, пак ще го направя, сино на съда малко идвам много вече, но явно това е единствения начин гражданите на Съюза да успорят този въпрос. Говорих с американския послан, посланник преди няколко седмици, той каза, а не се занимавай, дори Европейския, или Съда на Европейските общности няма да има достъп до този документ, ако ние не искаме да има. Е добре, какви правила имаме ние като европейски граждани? И как е възможно трета страна, независимо дали е приятелска или не, защото може и да не е, всъщност определя юриспруденцията на европейските съдилища и дори правомощите на европейския омбудсман. Това ме шокира. И то само показва значимостта при приемането на резолюцията миналата година за годишния доклад за прозрачността. Спешно имаме нужда от механизми за контрол върху процеса на класифициране, за да може да бъде поставен под въпрос всеки такъв акт на класифициране на информация. Съдът на европейските общности не може да бъде единствения начин, по който да действаме. Що се отнася до правомощията на омбудсмана, в крайна сметка омбудсманът госпожа Орайли може да го успори. Интересно ще ми е да разбера какви са правилата за сигурност. Все още не съм виждала документа, за който говорим, но си мисля, че е абсолютно безобилен. Поне така ни казват авторите на документа. Тук се надиграваме кой е по-по т.е. омбудсмана а, бива поставен на място от някой, а не че се защитават някакви жизненно важни интереси или тайни. Хич не ми харесва тази игра. И имаме специални отношения с омбудсмана, така че е в наш интерес да направим така, че правомощията на омбудсмана и правата на Европейския парламент да не бъдат ограничени неправомерно. Също така искам определени указания от правната служба за това, как ще гарантираме надлежността на, документ, на механизмите за контрол. Защото се отчаивам вече. Не може гражданина да се обръща към съда на европейските общности за това. Имаме нужда от надлежни механизми. Благодаря. Благодаря ви, господин Диас благодаря, господин председател. Всъщност, аз се изказвам по две причини. От една страна да дам оценка на отговора на правната служба и от друга страна да се обърна към Софи, като и дам информация, която може да и е полезна. Първо по това, което ни каза правната служба трябва да има съгласие на подалия документа и тогава вече достъпът е проблемен. Съответно имаме и правното основание, както и член 12 от регламента на съвета за сигурността, доколкото си спомням. Също така тези технически модалности по SWIFT не могат да бъдат използвани е, като причина за отказ на достъп. Така ни се казва. Но същевременно правомощията на омбудсмана тук са ограничени. Член 3, алинея 2 от Кодекса за омбудсмана обяснява това. Сега се обръщам към теб, Софи. Трябва да не забравяме, че в момента работим по идеята да има истински регламент за Европол. Това да е правната основа. Струва ми се, че ключа към този нов регламент трябва да бъде парламентарния контрол. Ние работим усилено именно по тази страна. Надявам се по този начин наистина да имаме регламент за Европол с гарантиран парламентарен контрол. Това до някъде би трябвало да оталожи вашите политически безпокойства, които са напълно оправдани. Разбира се, има изключения при държавната тайна, сигурността на държавата и така нататък, но тук е важен и контрола, управляван от националните парламенти, Европейския парламент. Например, в Холандия имаме специална комисия за специалните тайни, която всъщност упражнява контрол, така че политиците да имат достъп до повечето информация, но не и до цялата информация за сигурността на държавата. Струва ми се, че ето това е частичен отговор на твоите тревоги, Софи. Could I mention, Mr. Diaz that, I mean, this is a crucial aspect of... Мога ли е, да подчертая, че това действително е един изключително важен въпрос е, на Европол? Да, е, работи се по регламента за Европол, има вече трилог, така че благодаря ви за това, че вие споменавате е, този момент. Естествено, прозрачността ще бъде един много съществен елемент и в рамките на триолога ще се обсъждат тези въпроси. Нека да дам думата и е, на госпожа Янст. Благодаря. Да, ако гражданите чуят е, нашата дискусия, ще си зададат няколко въпроса. Първо, как изобщо би могло да се стигне до е, определена информация? И е, след като е, има различни степени на поверителност, на класификация, би трябвало да няма своя вол, но ето, че на практика до този момент всичко е абсолютно произволно. Да, ето, това, което чуваме е, че САЩ ще сложи огрив секретно и по тази причина се блокира работата на важни институции при нас. Това е действително произвол. Никой не би могъл да разбере защо на практика трябва да се скрива тази информация от институциите на Европейския съюз. Европол се нуждае на всяка цена от един добър регламент, за да уредим и тези много важни въпроси. Но а, накрая, след като а, сме работили, включително и по проекта за регламента и а, по конкретния случай, който обсъждаме, не получаваме никаква информация и не можем да подадем тази информация на гражданите. Те остават с впечатлението, че ние ги заблуждаваме и че нещо прикриваме от тях. Повтарям, а, става дума за абсолютен произвол. И след като омбудсмана на Европейския съюз е, е, не може да получи е, тази информация, за да си свърши проверката, а тази информация е изключително важна за него, как бихме могли на практика ние да се информираме или да информираме нашите граждани? Така че е, в този случай действително се натъкваме отново на липса на каквито и да било правомощия е, от страна на е, Европейския парламент да изпълни своите задължения, именно парламентарния контрол. Аз съм от Саксония, от една от федералните провинции в Федерална република Германия и действително ми е много трудно да разбера какво става тук и не бих могла и да го обясня на гражданите не бихме могли по никакъв начин да се преварим с европейския скептицизъм в Европа, ако продължаваме по този начин. Благодаря ви. Thank you, Cornelia. Um... Благодаря, Корнелия. Ще трябва да приключим с дискусията по тази тема, тъй като имаме насрочен час за гласуване, а също времено имаме и още една точка в дневния ред. Да, съвсем кратко изказване очаквам и от тебе, Софи, и от правната служба. Правната служба очевидно споделя оценката на Министерството на САЩ и това означава, че на практика и Европейския съд не може да се произнесе по случая, тъй като има гриф секретно. Тоест, не може да се верифицира верителния характер на документа. Да, благодаря, е, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо бих искал да уверя госпожа Инфелд, че действително всичко това, което вие казвате, е най-малкото една много солидна основа за размисъл и би трябвало да се помисли как ще се процедира в подобни случаи в бъдеще. Но конкретните ви въпроси. Вие сте абсолютно права, когато говорите за частично разкриване на, или частичен достъп до класифицираната документация. Би трябвало да се помисли по този въпрос, естествено и в рамките на е, предстоящия регламент за Европол. Как точно е, във всеки случай е, ще се определя така да се каже, поверителната част от съдържанието, което няма да бъде предоставена и оповестена и как ще остане частта, която ще подлежи вече на разкриване. Да, добре. Е, вие повдигате въпроса е, е, във връзка с съдопроизводството и правораздавателната практика на Европейския съд. Но а, международните споразумения а, се ползват с предимство. Те са над а, европейските разпоредби. Това е записано в член 216, втори параграф. Тъй, че това трябва да се има предвид. Но при всички положения въпроса подлежи на допълнителен анализ, защото правораздавателната практика на съда е, средствена е изключително важна, както и дейността на омбудсмана съдът по принцип няма достъп до документи на трети държави. Не това е, е всъщност задачата на съда. Те е, би трябвало да се произнасят по работата на европейските органи, на европейските институции. Така че, е, когато става дума за искане за достъп до информация, поставено от от е, съда към Европол, Европол очевидно по описани от мен вече начин има правото и на дерогация от общия принцип предоставяне на информация на компетентните органи в Европейския съюз. Е, е, но това са въпроси, които подлежат на анализи на бъдещи дискусии. Благодаря ви. Приключвам с това. Председателят, благодаря господин Пасос. Това със сигурност е един много важен въпрос, с който ние ще се занимаем. Ще го обсъждаме и с координаторите, защото въпросът в крайна сметка пряко оказва въздействие върху работата на Европейския ембудсман, на съда и на други органи. И така, нека сега дам думата на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 която ще говори за укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес, наказателното производство. Както знаете, става дума за един голям пакет. Има три директиви, е, които се отнасят и до правото на е, устени на писмен превод, информация, достъп до е, правен на защита ние е, междувременно вече сме е, е, запознати с проекто доклада. Провели сме една първа дискусия по вижданията на докладчика. Междувременно вече Натали ще представи своя проект доклад и ще имаме възможност до 13 февруари да внесем изменения. Благодаря ти, Клод. Набързичко нека обясня за какво става дума. Доста време вече работим по този проект от доклад относно предложението за директива за презумцията за невиновност. Както и вие казахте, това е част от от целия пакет процесуално право, представен от комисията през ноември 2013 година. Има няко... три директиви – правата на детето, презумпцията за невиновност. Ако ми позволите, нека обясня че за нас беше важно да имаме хармонизирани правила относно аспектите на презумпцията за невиновност. Това е от ключово значение за комисията Либе. Ние искаме да гарантираме абсолютното зачитане на правото на адвокат, така както това е залегнало в европейските договори, както и Хартата за правата на човека. Трябва да поздравим комисията за работата по тази директива, защото това наистина е основно право и то трябва да бъде защитавано, за да няма произвол и злоупотреби по време на наказателния процес. Този процес трябва да бъде справедлив. Това, което виждаме по настояще и то доста често в някои от държавите членки е, че се подкопава презумцията за невиновност и често правата на обвиняемите са силно стеснени. Затова ние настояваме за задължителен минимален подход – може би той е твърде минимален. Предполагам, че някои от разпоредбите биха могли да бъдат подобрени, например публичните органи да имат възможност да събират доказателства. Може да се направят и доста изменения по член 44, както и общата цел за защитаване на правата на заподозрения. Но с няколко думи Основното, което мисля, че трябва да се работи по доклада е следващото, следното. Първо, приложното поле на директивата. Би трябвало да може тази директива да се прилага и спрямо физическите и спрямо юридическите лица. Защото знаем, че те могат да бъдат призовани като свидетели, след това да станат заподозрени по време на свидетелстването. Има и още нещо. Би трябвало тези права да се гарантират по време на всички етапи на процеса. От материална гледна точка трябва да се водим от постановките на Европейския съюз по прав... Европейския съд по правата на човека. Освен това, Заподозрените и обвиняемите трябва да са защитени от ранно произнасяне по тяхната вина. Аз предлагам да се доуточни и забраната за публично позоваване на вината преди обвинението. Изобщо трябва да защитим всички посегателства срещу презумцията за невиновност и да разгледаме текстовете и за ролята на медиите. Много сме говорили за това. Говорихме и по време на изслушването, организирано от нашата комисия, защото в последно време виждаме доста примери които само доказват опасността за презумцията за невиновност, когато се намесят медиите. На трето място, член 5, обвинението носи тежестта на доказване на вината. Това е важно, защото се дава възможност тогава, когато има някакво съмнение, да се остави вратата отворена и обвинението да трябва да докаже вината индубио про рео. Това е принципа. Иска ми се също така по член 6 да се укрепи правото на мълчание, правото да не се самоуличаваш и правото да не съдействаш. Принципно предложението на комисията е добре формулирано, но трябва да се добави, че при упражняване на правото да се запази мълчание, съдията не бива да прави заключение във вреда на обвиняемия. От всички доказателства, които са получени в нарушение на тези права, като да не се самоуличаваш, да не оказваш съдействие, да имаш право на мълчание, автоматично лишават от справедливост производството. Накрая правото на лицата да присъстват на съдебния процес, той е от ключово значение за презумцията за невиновност – Директивата обаче може да бъде подобрена тогава, когато производството или присъдата е постановена и на псентия, трябва да са изпълнени условията за изключението. Това може да бъде Европейската заповед за арест и рамковото решение за изпълнение на наказателното решение. Това е, мисля, че тук парламентът заема амбициозна позиция, но нашата цел е да се улеснят последващите действия заедно с съвета. Това е. А сега съм готова да изслушам вашите предложения. Благодаря.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 въведението в темата. Може би преди да чуем координаторите, трябва да дам думата на комисията. От името на комисията искам най-горещо да благодаря на мадам Гризбек. Благодаря и за доклада, който има две задачи да опише правата на лицето и искам да се спра също така на правото на присъствие, нещо, което е много съществено за справедливия процес. Комисията се отнася много положително към проекта доклада, както и направените в него предложения. По-конкретно по специфичните права. Комисията се опряла на съдебната практика на съда в Люксембург. Тя е включена в директивата, но мисля, че отиваме и по-далеч в две основни отношения правото на мълчание и правото да не се самоуличаваш всички доказателства, които са получени в нарушения на правото на мълчание, би трябвало да бъдат недопустими. Нещо друго, което е новаторско в предложението на комисията, е хармонизирането на минималните норми за правото на присъствие на собственото производство. И накрая, господин председател, искам да подчертая желанието на комисията да работи в тясно сътрудничество с комисията Либе и госпожа докладчика, защото ни се иска възможно най-бързо да се одобри този текст, който защитава правата на лицата защото е, ние сме готови да приемем и разпоредби, които отиват по-далеч от нашето първоначално предложение. Uh, благодаря ви. Е, колеги, четирима са се записали за изказване. Е, много ви моля да проявите разбиране. В 10.10 .10. трябва да започнем с гласуването. Давам думата по реда на записалите се. Благодаря на госпожа е, Греспек е, за проекта доклада, който е, вече е на разположение. Става дума за предложението на комисията за презумцията за невиновност. Напреднахме по този проект миналата година по време на италианското председателство действително а, а, а, съветът междувременно реши, че някои от текстовете би трябвало да бъдат променени. През декември съветът одобри предложението и с определени е, изменения, внесени е, междувременно, както казах, по време на италянското председателство и е, посоката е същата, както и при някои от измененията на госпожа Гризбек, да кажем, съображение 17 от преамбюла. Госпожа Гриспек предлага да се заличи текста, но съветът въвежда изменения в съществуващите текстове и въвежда един нов текст в преамбюла, съображение 28. Госпожа Гризбек разглежда в малко по-различен контекст някои от елементите във връзка с правото на лицата по време на процеса Съветът във всеки случай смята, че в някои случаи съдът би могъл да има предвид елементи от обвинението, преди още да е произнесена окончателната присъда и някои от изказванията на обвиняемия в предварителната част от производството. Това са все пак някои по-дребни отклонения, но в крайна сметка е, заключенията от дискусията в съвета и е, измененията, които предлага вашия докладчик, са твърде близки по същество, така че е, в този случай имаме един конкретен пример за добър резултат от едно добро сътрудничество между трите институции. Благодаря ви. Колеги, нека да започнем сега с изказванията на координаторите Биргит Ципел. Благодаря, господин председател. Благодаря най-вече на докладчика Натали Гриспек. Тя предлага един доста обширен доклад, в който е, е включила много голяма част от вижданията на докладчиците в Сянка. Предложението на комисията не е, е в достатъчна степен гаранция, че ще бъдат действително на лице необходимите процесуални права за, във връзка с презумпцията за невиновност на обвиняеми, за подозрени. Има все пак редица текстове, които биха могли да бъдат и доизяснени. Има положителна промяна по отношение на обхвата на директивата да, някои от ограничителните мерки от, да кажем, задържане, както и някои от правата на свидетелите, на лицата призовани в качеството им на свидетел, могат да бъдат подкрепени от нас, те са разумни. възможността, която се предвижда в първоначалното предложение на комисията за евентуално прехвърляне на тежестта на доказване е, е недопустима според нас, така че парламентът не би трябвало да се присъединява към една такава предложение. Не би трябвало да се допускат и, така да се каже, през задната врата някои нарушения на правата, на процесуалните права. Не би трябвало в никакъв случай да се е, поставя под въпрос принципа за е, презумпцията за невиновност е, чрез оповестяване на уличаващи лицето данни преди произнесена е, и влязла в е, сила осъдителна присъда. Говорили сме за това и при предишни дискусии и е, при всички положения ние ще предложим конкретни мерки в това отношение. Докладчика също е предприял подобни стъпки в предлаганите от него изменения смятам, че е, бихме могли през следващите е, дни и седмици е, да се договорим за едни подходящи изменения, които ще осигурят едно по-високо ниво на защита на заподозрени, уличени и обвиняеми. Уважаеми колеги, не забравяйте, че предстои гласуване. Сега ще дадем думата на докладчика. Всяка господин Гион. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Мисля, че имаме чудесен текст – за мен са много важни текстовете, свързани с медиите и разкриването на информация. Струва ми се, че не се прави достатъчно, за да се защити презумпцията за невиновност в тези случаи, нещо, на което трябва да поставим акцент. Виждам обаче, че срока за изменение 13 е февруари няма никакво време, защото следващата седмица е в Страсбург. Освен това ни трябва повече информация. Не можем ли да отложим този крайен срок? Трябва много внимателно да огледаме измененията. Така или иначе всички групи са на едно и също мнение, след това ще може да се работи бързо. Да, наистина. Крайния срок е твърде скоро. Може би ще се допитаме до докладчика. Господин Литовски от името на ЕКАРЕ, докладчик всяка. сянка, господин председател. Обръщам се и към Европейската комисия. Ясно е, че презумпцията за невиновност е много важна. Тя е залегнала и в Полския наказателен кодекс. Искам да благодаря на госпожа Гризбек, но ми се струва, че принципно има една голяма разлика между доклада на госпожа Гризбек и предложението на комисията. Аз имам някои колебания по отношение на проекто доклада. Струва ми се, че госпожа Гризбек тълкува презумцията за невиновност твърде радикално в разрез с правния порядък в някои държави членки и затова ми се струва, че тук може да стигнем до блокаж в даден момент. Разбира се, че за нас е важно да гарантираме тази презумпция за невиновност, но също така трябва да гарантираме и ефикасността на работа на съдебната си система. Що се отнася до свидетелите, те са задължени да свидетелстват. Освен това имам някои съмнения относно определението на наказателното производство като цяло. Можем да направим сравнение с административните дела в Австрия, които могат да бъдат класифицирани като наказателни, ако се следва логиката на госпожа Гризбек. Изобщо този проект доклад е проблематичен в това отношение. Освен това, можем да имаме пряка и косвена презумпция за невиновност. Става дума и за физически и юридически лица, но все пак тук трябва да се прави разлика. Не виждам защо трябва на юридическите лица да се предоставя същата защита, както на физическите. Харесва ми обаче тази част от доклада, която касае правото да не предоставяш информация, правото на мълчание, както и текстовете за нарушаването на презумпцията от страна на медиите. Така или иначе, предложението на комисията в първоначалния си вариант ми се струва много по-близко до това, което аз бих очаквал от доклада на госпожа Гризбек. Комисията е права, като казва, че трябва да се въведат минимални стандарти и това е много важно, но ударението е минимални. Струва ми се, че проекто доклада на госпожа Гризбек наистина отива по-далеч от този минимален подход. И това ме притеснява, защото поставя под въпрос ефективността на съдебното производство. Благодаря, Хуан Фернандо. Ще бъда наистина кратък, защото знам, че ще гласуваме. Исках да се изкажа във връзка с минималните стандарти за гарантиране на присъствие на заподозрение или обвиняемия, когато се разглежда делото му. Вземете делото Демилони. Там става дума точно за това, че независимо дали има правно основание или не, в националното право предимство има европейското право. Това постанови Съда на Европейския съюз. Как се отразява това в минималните стандарти, за да сме сигурни, че в бъдеще няма съда да е затрупан от нови дела като това на Милони? Как комисията ще наделее над разликите в националните законодателства. Благодаря и накрая госпожа Чиничи. Благодаря председателю, благодаря на колегата Дали Бризбек за точния доклад и за отличната работа, която е извършила. Разбира се, това ни дава възможност да преодолеем някои от слабостите в предложението на Европейската комисия за презумпцията за невиновност. Аз съм напълно съгласна с това, което пише в нашия доклад и особено, що се отнася до наказателно-правната тема и консолидираната юриспруденция на Страсбургския съд. Както знаете, и нашия съд е съгласен с нея. Също така съм съгласна с това, че се определя приложното поле на директивата в смисъл, в който го прави докладчика. Също така ми харесва много, че се махат някои клаузи, които според мен бяха неточни. Те даваха възможност да се използват а, улики, които са събрани при нарушение на правото а, на, да запазиш мълчание, правото да не се самоуличаваш и условието за необратимост. Искам да бъда бърза, но, бърза, но трябва да кажа, че по работим отдавна по този пакет по процесуалните права и трябва да го направим, за да може предложенията на комисията да бъдат по-точни и да бъдат прияти. И аз ще се опитам да дада своя принос с свои изменения по темата. Благодаря. You, Благодаря ви, госпожо Чиничи. Много ни помогнахте. Нека се върнем към докладчика. Натали, ще те помоля да кажеш нещо и за крайния срок за внасяне на измененията. Дали можем да го отложим малко? Благодаря ти, Клод. Ще започна с крайния срок за внасяне на измененията. Нямам нищо против, въпреки че обичайното правило е, е срок от една седмица между обсъждането и измененията. Но в крайна сметка, ако се даде повече време, може би това ще помогне и на текста. Накрая много благодаря на колегите. Аз си отбелязах всичко. Казах. Сега на крак, тъй да се каже, ще отговоря само на няколко от направените бележки. Благодаря за подкрепата за текста, благодаря за това, което се каза, за неговото качество. Но исках да отговоря на колегата от ЕКАРЕ. Не мисля, че има толкова голяма разлика между предложението на комисията и моето предложение. В крайна сметка, малко или много, мисля, че ние свършихме добра работа заедно. По-скоро имаме основен текст и предложения за, за подобрение, а по отношение на физическите и юридическите лица – то така или иначе юридическите лица също подлежат на защита, да не говорим, че те плащат и глоби. След това, по определението, което критикувахте, нека кажа, че това е определение на съда, аз не мога да си позволя да фантазирам, когато става дума за толкова важно определение в наказателно-правната система. Накрая в заключение наистина искам да благодаря на всички колеги, а на представителката на съвета бих искала да кажа, че е важно този текст да бъде придвижен бързо. Аз съм готова да работя усилено. И по съображение 17 и текстът за доказателствата по ограничение. Готова съм да обсъждаме въпроса за набирането на доказателства. Благодаря ти и на теб, Клод. Благодаря ти, Натали. Струва ми се, че можем да удължим срока до 20 февруари, нещо, което ще потвърдя в електронно съобщение до колегите. Имаме няколко минути, скъпи колеги, до започването на гласуване. Нека всички проверят дали разполагат с електронните си карти. Координаторите от друга страна могат да проверят дали присъстват всички.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 Um, Скъпи колеги, започваме гласуване. Моля, заемете местата си. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година Европейски полицейски колеж. Това е прието в комисия. Има 28 изменения. Докладчика иска ли думата Силви? Не. В такъв случай нека преминем към гласуване. Изменение 1. освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година, Европейски полицейски колеж, изменение едно за, против, въздържали се. Изменение едно, още веднъж гласуваме с дигане на ръце. Вижте, колеги, Имаме 11 гласувания за освобождаване от отговорност. Първо гласуваме с дигане на ръце, крайното гласуване е електронно. По всеки от тези 11 освобождавания. Кой е за по първо изменение, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме електронно. Кой е за? Всъщност, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Okay, so um, the next uh, report. Uh Преминаваме нататък. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година Frontex. Това е за финансовата година 2013. Докладчик отново е Силви Гиом. Изменение едно за, против, въздържали се. Приема се. Всъщност отхвърля се, поправя се председателя. Нека още веднъж гласуваме. Изменение първо за. Нека проверим. Изменение едно. Моля, гласувайте. Aldi plus one. plus one. There's one too many. There are one too many for Aldi. The... От Алде имаме един глас в повече ще помоля един от членовете на АЛДЕ да не гласува. Okay. Okay. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Изменение 3. За Против. Приема се. Изменение 4, параграф 2, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година, Европейска служба в подкрепа на областта на обежището, изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Накрая електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това общия бюджет на Европейската комисия изменение 2 за, против, за, против. Приема се изменение 1 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 5 имаме устно изменение на господин Стеховски. Бихте ли представили устното си изменение? Благодаря, господин председател. В параграф 6 искам да се добави. Изтъква, че може да има допълнителна добавена стойност за Европейския съюз чрез допълнителни вноски от държавите членки за операциите на Frontex. Добре. Ако няма възражения, ние не получихме възражения. Имаме четири възражения. Съгласно правило 1696, следователно не можем да приемем устното изменение. За жалост, преминаваме към гласуване на първоначалния текст на изменение 5. Моля, колеги, чрез дигане на ръце кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. Тук е НП иска поименно гласуване. Съгласно член 28 от правилника трябва искането да се подкрепи от 50 от 15, извинете, членове. Не знам дали имаме 15 членове, които подкрепят искането за поименно гласуване. Моля да се заявите. Нека преминем към поименно гласуване по изменение 6, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По изменение 7 отново е непейска по именно гласуване. Съгласно нашия правилник, отново трябва да проверим колко от вас го подкрепят. Изменение 7. Е Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. И накрая електронното гласуване. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. E Следващото гласуване Европейския надзорен орган по защита на данните. Едно първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Две. За. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая електронно гласуване. Моля, гласувайте по целия документ. is closed. Край на гласуването. Приема се. Move to the um, vote on the agency. Агенцията за основни права. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение едно за. Против. Въздържали се, приема се. И накрая електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And that's carried. Приема се. On the, um, the next vote. Следващото гласуване постижения, финансово управление и контрол. Първо изменение. Гласуваме за. Против. Отхвърля се. И сега електронно гласуване по целия текст. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And that's carried. Приема се. Eurojust Amendment 1. Евроюст. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Хвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по целия текст. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. That's carried. Приема се. The Europol report, um... Докладът за Европол, първо изменение, кой е за? Против. Въздържали се, приема се второ изменение. За, против Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. Искате проверка по второ изменение, така ли? Добре. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Кой е за? Четвърто изменение против. Въздържали се, приема се. Електронното гласуване сега може да започне. Край. Приема се. Сега Агенците за наркомании. Първо изменение за, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юлиза за, против, въздържали се, приема се. Моля гласуваме по целия доклад. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за Силви Гийом и докладчиците в Сянка. Благодаря. right next to. Yes. Colleagues, we move now to the... Сега преминаваме към предложение за директива на процесуални гаранции за деца за подозряни обвиняеми по наказателни производства, докладчик Катерина Киничи. Преминаваме към гласуването направо. Започваме с гласуването. 99-то изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 100. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 3. За. Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 105. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 19 изменение. За. Против? Въздържали се. Приема се. 20 изменение. За. Против? въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 24. 24. Което е същото като 110. Кой е за? Против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 въздържали се, приема се. Изменение 115, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5, за, против, въздържали се, приема се. 26-то изменение за, против, приема се, 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 122. Съд... Първа част, кой е за, против, въздържали се, мисля, че се прие. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6, кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Мисля, че бе прието. 126. Не. Не. 300 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против въздържали се, приема се. 30. 30. Не знам къде сме. 30. Where 34-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 137. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате ли проверка по 35? Моля, гласувайте по 35. Край на гласуването. Приема се. Изменение 140. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 141. За. Против. Въздържали се. Трудно е да се каже, но да, приема се. 142. За. Против въздържали се, отхвърля се. 143 за. Не, то падна. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съ47, разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 на 26. Приема се. 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение... Не, компромисно изменение 9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, при Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за. Против. Приема се. 158 и 159 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 161 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 162 за. Против. Въздържали се. 163. Моля ви, вдигайте си ръцете. 162. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 163. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 164. За? Против? Въздържали се, приема се. 43. За? Против? Въздържали се, приема се. 165 разделно гласуване, първа част. Не, втората част. Втората част само. Кой е за? Против. Сдържали се, отхвърля се. 44 и 166 заедно. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се, приема се. 170. За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 въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се 172 за, против, въздържали се, отхвърля се, 174 за, против, въздържали се, отхвърля се, 185 за, против, въздържали се, отхвърля се, 176 за, против, въздържали се, отхвърля се, 187. а, проверка, 176, проверка, може би сме се объркали. Край на гласуването. 32 ма за, 23 ма против. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се 55 за. 55. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 56. Заедно с 4. За. Против. Въздържали се, приема се. 57. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 58. 58. Искате проверка по пето изменение? Добре, моля гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 34 на 25 приема се изменение. На изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 59. 59-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че трябва да направим проверка. Моля, гласувайте електронно по 60-то изменение. The vote is closed. Край на режим на гласуване. 29 за, 24 против. Приема се. 62 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 8 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65, 66 идентични, кой е за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение, кой е за? А, не, 68, 68, 69 идентични, за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приеха 11 изменение. Извинете ме, 71 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 14 за. Не, извинете ме, казва председателят 15 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 80 изменение за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83. Разделно гласуване. Гласуваме първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против въздържали се, приема се. 88 разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. Не, тъй като приехме първата част, е, е, преминаваме направо към 89. За, против, въздържали се, приема се. 90. За, против, въздържали се, приема се. 91 изменение. Ще гласуваме само по втората му част. Кой е за, кой е против. Въздържали се при... Е, отхвърля се 92 за. Против. Въздържали се, отхвърля се 93 за. Е, всъщност, е, кой гласува за първата част? Е, втора част е, против. Не, против. Въздържали се, приема се. Втора част сега. За. Против. Въздържали се, отхвърля се.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 И така, крайно гласуване а, с електронни карти. Много ви моля, а, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Край на гласуването. И а, сега още едно поименно гласуване по а, решението за започване на преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново е, резултата 50 за, е, един въздържал се, двама против. Е, поздравление на докладчика. Предстоят още три гласувания по, по дребни документи но а, ние се нуждаем от абсолютно мнозинство в момента. Става дума за регламент за нови психоактивни вещества. Струва ми се, че бихме могли да гласуваме електронно. И така, електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Да, постигнахме абсолютно мнозинство, 51 за. Поздравяваме господин Бони. Следващото гласуване по същата процедура. И така, Докладчик е Тереса Хименес Песерио Барио. Е, гласуваме. По доклада за минимални разпоредби относно е, наказание в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението на наркотици. И така, е, приключихме с гласуването, е, постигнахме е, необходимото мнозинство, поздравление на докладчика и Последно гласуване по темата, за която докладчик е Сесилия Викстрем. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Поздравления за докладчика. Приключихме с гласуването. Благодаря ви, колеги, за търпението.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 Is it this one? Or the, yeah, which one? Colleagues, I wonder if you could please take your seats. Uh, I know we've had a long vote. Uh... Колеги, знаят, че гласуването бе доста дълго. Е, освен това е четвъртък преди обяд. Разбирам, че е, е, вече е, други мисли ви вълнуват, но представителя на Евроюст е тук. Е, много ви моля да е, продължим. по тази много важна точка от е, дневния ни ред. Ще бъда благодарен, ако вземете местата си. И така, темата, по която ще разговаряме, е реакцията на наказателното правосъдие срещу тероризма, чужестранните бойци. Изключително актуална е, тема. Е, ще говорим е, е по тази тема с господин Кониц, който е председател на Евроюст. Миналата седмица имаше е, и съвет, е, е, неофициален съвет на министрите по правосъдие и вътрешни работи, който разгледа темата в Рига. Евроюст, Европол, естествено също участваха в е, срещата в Рига. Е, по-важното е обаче е, тяхната съществена роля в борбата срещу тероризма. Говорихме вече за това, че ние ще предприемем съответните мерки за бързо приемане на нов регламент на Европол. Трилогът вече тече. Така че е, е необходима е, бърз напредък. Е, необходима е и бърза реакция на Евроюст във връзка с увеличаващата се радикализация сред населението в държавите членки с опасността от терористични актове, така че ние се нуждаем от съвместни усилия на Европейския парламент, на Комисията, на съвета и на агенциите. Мишел е, е, Конинс присъства и в Рига на съвета на министрите миналата седмица. Е, той активно участва в дискусията по тези теми и така аз го приветствам тук като един много важен събеседник по темата. Моля ви за въведение в темата, а след това колегите ще могат да ви задават въпроси. Благодаря. Благодаря, е, господин председател. Много съм е, е, благодарна за това, че имам възможност да обменим мисли по действията, които можем да предприемем срещу тероризма и по отношение на чуждестранните бойци. През 2001 година, във връзка и с събития от 11 септември, ние започнахме с програмите за борба срещу тероризма. През 2002 година за първи път предприехме необходимите мерки за дефиниране на терористична група в законодателството на европейските държави. Това е изключително важно. През 2004 година бяха, последваха трагичните събития в Мадрид и отново на европейско равнище последваха мерки във връзка с задължителните е, мерки за съвместни разследвания на е, Евроюз, на Европол, на е, правоохранителни правозащитни органи е, във връзка с е, е, заплахата от терористични нападения. Е, съществува съответната система за обмен на информация, за информация свързана с тероризма. И Евроюст проведе в последствие стратегическа среща, на която бяха обсъдени именно тези въпроси. Много важно е прокурорите, е, прокуратурите, особено тези отделения е, в тях, които е, отговарят за борбата срещу тероризма, както и съответните компетентни органи на държавите членки да обединят усилията си, не само по отношение на данните и сигналите, които имат. От 2008 година в резултат на работата на законодателите. Ние разполагаме с ново решение, свързано и с резолюцията на ОНЕ от 2005 година, решението е свързано с предотвратяване на терористични актове и е, е, всъщност през 2008 година бе създадена рамката за е, е, адекватна реакция на е, е, административни, наказателни е, органи във връзка с е, е, терористични акции. Всъщност рамковото решение е основата на нашите действия. Естествено, ние непрекъснато предприемаме подобрения с цел ефективност. От 2012 година се сблъскахме за първи път с проблема на млади хора, които междувременно вече имат някакво разрешение за пребиваване или са дори граждани на съответните държави членки, в които живеят и които отиват в Сирия, за да се борят там на страната на радикални групи с терористичен характер и се връщат тук, за да предприемат терористични актове. Същите проблеми съществуват и по отношение на Ирак. През 2012 година година ние поискахме да се е, предприемат съответните е, е, действия за предотвратяване на терористични актове, извършвани от категорията лица, за която току-що споменах, чуждестранните бойци. Всъщност е, е, най-малко 6-7 държави са е, обикновено за по-силно засегнати в Европейския съюз от подобни лица и от подобни опити. Те участват и в наказателно-правните действия срещу тях. Е, е, имаше разследвания, в които са участвали и 6 е, държавите. И така, през 2013 година имаше и среща на министрите на вътрешните работи и правосъдието, която бе посветена именно на тази изключително важна тема. Ние Бихме желали, естествено, да е, постигнем повече ефективност, да предотвратим подобни актове, да спрем тези е, е, обикновено млади хора, които заминават, бият се в страните на конфликти, връщат се радикализирани с тенденцията да е, организират терористични актове. Е, от 3000 през 2012, между време вече става дума за около 5000 души. Е, дълги са дискусиите продължителни са, много задълбочени са. Ние сме говорили с представители на националните прокуратури, които отговарят за е, терористичните е, актове е, и действително става дума за нещо много специфично и точно по тази причина трябва да, когато очертаваме програмата за борба срещу е, тероризма и е, заплахата от чуждестранните бойци, е, трябва да имаме предвид тази е, специфика. Е, през е, януари а, имаше а, сигнали за това, че е, съществува заплаха за терористичен акт в а, Белгия. Последваха а, драматични събития в Париж. а, през юни а, 2014 година в Брюксел отново а, а, имаше атака, а, нападение на а, музея на а, еврейството в а, Брюксел. Получаваме информация обикновено от прокурорите, които отговарят за контратероризма много важно е да се работи на основата на доверието, на основата на професионализма. Всички, които разполагат с информация, които имат съответните данни в системите си, би трябвало да ги споделят с останалите, защото това е всъщност в основата на доверието, независимо от това, че е, достъпът е, до този вид информация е ограничен, е, става дума за обмен на информация между прокурори антитерористи. Така че процесът в това отношение продължава. В рамките на нашата мрежа има национални точки за контакт, които също е, променят е, е, начина си на действие по отношение на терористичните заплахи, чуждестранните бойци. Това, което бихме искали да постигнем е в рамките на колкото е възможно по-кратък период от време да се обмени необходимата информация и да се предприемат е, съответните е, действия е, за да се стигне и не само до предотвратяване на действията, но и до съответните съдебни е, дела, е, за които също от гледна точка и на превенцията са много важни. Е, много важно е, естествено, да анализираме информацията, да споделяме информация за методите на действие, за модус операнди, за маршрутите, по които минават, за превозните средства, начина на действие на чуждестранните бойци или терористите, да обучаваме правилно и нашия персонално да обърнем внимание и на начина на обучение и на тренировъчните лагери, в които обикновено се подготвят чуждестранните бойци да а, събираме информация за всички техни а, намерения, планове, а, а, споделени понякога с обкръжението, а, в което живеят, когато се завърнат за запланувани терористични актове. Всичко това под знака на а, висшата цел. А, ефективност, целенасоченост. Не става дума за нищо друго, освен, че ние желаем да си свършим добре работата и да провеждаме, е, да подпомагаме провеждането на едни много ефективни стратегически изследвания. И по този начин можем действително вече да говорим и за постигането на добавена стойност като нещата са свързани и с краткосрочните ни действия, и с средносрочните, и с дългосрочните. Краткосрочни, когато става дума за бърза и спешна реакция при наличие на опасност, средносрочните, когато става дума за един малко по-постепенен подход и дългосрочните, когато говорим за правната рамка, за законодателната основа. Естествено, ние би трябвало да обсъдим много внимателно необходимостта от съответните законодателни актове и тъй като поддържаме контакти с компетентните органи в националните държави, трябва да ви кажа, че междувременно вече имаме информация, че една голяма част от държавите членки в Европейския съюз са предприели необходимите е, промени в е, законодателството. Допълнили са го. Естествено, е, когато става дума за промени в законодателството и промяна на обстановката, в която се работи, би трябвало да се предвидят и съответните форми на квалификация, на обучение. Но когато говорим за обучение, имаме предвид едно структурирано обучение на персонала, на служителите в прокуратурите и в другите правоохранителни органи, които отговарят именно за борбата с тероризма. Не бива да се стига до конфликт с международното е, хуманитарно е, право. В никакъв случай, когато става дума за е, действия, свързани с борбата срещу тероризма, да се нарушават естествено важни принципи на международното право, включително в това число и на хуманитарното международно право. Що се отнася до наказателното преследване, ние се нуждаем действително от един съгласуван, по-хармонизиран подход. Има резолюция от 24 септември 1987 година на ООН, която не само ни дава тази възможност, но която всъщност ни задължава да работим по един по-съгласуван начин, когато става дума за организацията, за действията, за начина на процедиране на лица и групи, които участват в терористични действия. Ето, резолюцията на ОНЕ в крайна сметка представлява една добра международно права основа за нашите намерения. В тясна връзка с специалните служби, с правоохранителните и правозащитните органи трябва да се действа, защото само по този начин полицията би могла да предприеме неотложните действия, които понякога са необходими и когато става дума вече за повдигнато обвинение, е, при всички положения ще трябва да е, имаме достъп и до информацията на службите за сигурност е, и да можем и съответно да включваме и представители на службите за сигурност и на въоръжените сили е, при една определена по-висока степен на е, заплаха. Е, това, което се случи в крайна сметка в някои от държавите членки. Но а, вие виждате, че ние се опитваме а, да актуализираме а, информацията, с която разполагаме, да започнем бързо, ефективно да действаме, така че е, да постигнем и съответните е, конкретни резултати по отношение на наказателното преследване. И още е, един въпрос. Thank you very much for that contribution. I, I didn't want you to... Благодаря. Не исках изложението да е твърде дълго, защото в Рига този въпрос също е включен. Освен това, Евроюст и Европол в този контекст ще направят и по-подробно изложение, но това, което беше интересно, беше разликата между Европол и Евроюст в Рига – защото Европол тук има директни правомощия. Ние говорихме за регламента, за Европол, за това, което се случва. Един от въпросите, по който бих искал колегите да вземат отношение, е полезната роля на Евроюст, защото те проследяват националната реакция срещу чуждестранните бойци как държавите членки постъпват и при престъпления в трети страни. Изобщо каква е добавената стойност на тази агенция за нас? Давам си сметка, че тук има правни ограничения, темата е изключително сложна. Няма никакво съмнение, че тя се решава на национално ниво Виждате, че в доклада говорим за споделяне на добри практики, но в държавите членки няма кой знае какви добри практики за чуждестранните бойци. Разчита се на наказателното право. Това е много трудно. Чехия си променя законодателството, но така или иначе не е никак лесно да се адаптираме към тази нова ситуация съответно и с нови необходими правомощия. Това, което обясниха министрите на правосъдието е, че тук опираме до национални правомощия. Държавите членки трябва да решават какво да правят с завърналите се бойци, дали да ги съдят, дали да прилагат други мерки, като тук няма никакво уеднаквяване на подхода. Исках да го подчертая, тъй като Евроюст е агенцията, която проследява всичко това. Но аз поделях впечатленията си от срещата на министрите. Първо господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Много благодаря и на председателката на Евроюз. Добре дошли на нашето заседание. Много внимателно изслушах изложението за чуждестранните бойци и наказателното правосъдие. Мисля, че докладът е добър. Първо ще кажа няколко думи, свързани с основните тревоги на групата на НП. След доклада от 2013 е ясно, че се вижда добавената стойност на Евроюст, наказателното право на Чехия, Франция, Холандия, Белгия го показва. Хубаво е да имаме инструменти и в наказателното правосъдие като Евроюст ни дава необходимата информация. Освен това, ние трябва да извършваме и превенция. Така или иначе, трябва да видим как се развиват различните наказателни кодекси в държавите членки, например подкрепата на терористична организация – подготовката на самия акт, финансирането, набирането на бойци, вземането на заложници, отвличането, как се третира това в наказателното правосъдие, използването на интернет за терористична пропаганда и така нататък. Пак ще кажа, много е полезно да се разгледат тези точки. Това е отразено и в доклада. Бих искал да се спра на Европейската заповед за арест, съвместните екипи за разследване. Това са инструменти, които ни помагат. И накрая много е важно финансирането. Това е съществения въпрос. В крайна сметка всички тези бойци, както и вълците единаци, искат да се бият и да завладяват територии, но за да стане това имат нужда от финансиране. Те говорят за Корана, но това, което описват е абсолютно неясно. Наричат го хаула. В моята страна обаче говорим за използване на суми, които изобщо не са в банковата система. Те събират най-различни такси, но какво можем да направим ние, как да се изправим срещу финансирането чрез тъй наречената халала? Накрая ще изслушам и колегите. Още веднъж много благодаря, благодаря и за доклада. Благодаря ви, че бяхте кратък, защото наистина имаме много желаящи да вземат думата. Разбирам, че темата е важна. Госпожа Чиничи. Грация, грация, президент. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на Евроюст. Тя изложи изключително важната дейност на Евроюст. Извинявам се, казва ораторката. Евроюст, извършвана от нейната организация. Излизат от този доклад много въпроси. Аз обаче смятам, че един от основните моменти е, при борбата с тероризма е свързано с е, ефективния и ефикасен обмен на информация – този обмен трябва да бъде наистина много резултатен между държавите членки, между агенциите също така, Евроюст и а, Европол и държавите, членки, но и държавите, които представляват риск. Според мен трябва да се включи този текст в нашите разузнавателни разпоредби. Много въпроса възникват, но един от въпросите бе засегнат от колегата преди мен и ставаше дума за чуждестранните бойци. Смятам, че това е най-големия проблем при борбата с тероризма. Има много въпроси, но ще се огранича с един-два. Исках да се обърна към вас с въпроса дали нивото на сътрудничество между Евроюст и националните компетентни органи за борба с тероризма е днес на адекватно, ефикасно ниво. Предоставя ли се информация или се задържа информация? Има ли координация? Защото често това пречи на ефикасната дейност на борба с тероризма какво е нивото на реално сътрудничество между двете агенции Евроюст и Европол и по темата чуждестранни бойци. Има ли статистика, на която може да се вярва за този феномен? Има ли някаква статистика и някакви контакти? контролни механизми по маршрута, по който те излизат и след това влизат обратно за, техните, за тяхното финансиране също. Имаме ли достатъчна информация за това? Отвъд предложението за нов регламент за Евроюст, който в момента обсъждаме, исках да ви попитам дали според вас е, този регламент ще има достатъчно добри разпоредби за постигане на целите, за ефикасна борба с тероризма. Отвъд това предложение за регламент, искам да попитам, има ли вече конкретни действия или ресурси, които биха могли да бъдат задействани, за да подсилят ефикасността по борбата с тероризма. Благодаря. Thank you. Next is Rashida Dati. Благодаря. Рашида Дати. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Имахме различни предложения в борбата срещу тероризма. Те са свързани най-вече с сигурността, но като говорим за наказателното правосъдие, то е много важно в борбата с организираната престъпност, например. Имаме правоохранителните органи, цялата съдебна система, както и мерките за превентивно действие и възпиране. Възпирането е много важно, защото джихадистите стигат до хората, привличат съвсем млади и тук именно трябва да се изпълнява възпиращата функция. Мисля, че имаме нужда от неотложно действие. Когато изслушвахме бъдещия комисар по въпросите на правосъдието, не получихме конкретни отговори на тези въпроси – Същевременно има правомощия за борба с финансовите престъпления, които вредят на интересите на Европейския съюз. Мисля, че в рамките на този вид организирана престъпност има и елемент на финансирането на тероризма. Можем ли да разширим борбата с организираната престъпност, така че да включи и терористите, ако стъпим върху договорите? Мисля, че ние разполагаме с инструменти, както и вие много добре обяснихте. Тези инструменти бяха създадени въпреки неохотата и трудностите, но имаме вече Европейската заповед за арест, която е много ефективна, особено при организираната престъпност. Европейската заповед за арест беше приета спешно след атентатите от 11 септември – Необходима е и ефективна съдебна процедура, Европейска прокуратура. Тази нужда вече е очевидна. Благодаря. Много ви благодаря. Кристин Ревоталон. Благодаря, господин председател. Благодаря за много информативния доклад. Благодаря за изложението. Наистина е необходимо Европа да има общ подход в наказателното правосъдие, за да се бори с тероризма. Ние можем да бъдем по-ефикасни чрез едно засилено правосъдно сътрудничество. Правилно беше посочено, че трябва да се избегнат вратичките в закона, празнотите в националното законодателство. Тук е необходимо на европейско ниво да се приемат допълнителни наказателно-правни норми. Много е важно, освен това, да се изпълнява решението на ОНЕ 2178 срещу терористите и пътуванията им между отделните страни. Ние имаме и специфичния феномен – на чуждестранните бойци. Как Евроюст може да помогне по-конкретно на държавите членки в обмена на информация за терористичните атентати и подготовката им и за това, което се случва в трети страни. Какво може да направи Евроюз, за да работи за хармонизиране на наказателното правосъдие в областта борба срещу тероризма? И накрая, самият термин чуждестранни бойци не трябва ли да се говори за европейски бойци, защото често това са европейски граждани и мисля, че възприятия термин води по-скоро до объркване сред хората. Благодаря. Наистина термина чуждестранни бойци не е особено удачен – в Англия не ни харесва да го използваме, тъй като той наистина не обхваща хората родени и отгледани в собствената ни страна. Давам си сметка, че не е подходящ този термин. Благодаря, че повдигате въпроса. Томас Стеховски, заповядайте. Благодаря ви. Господин председател, госпожо председател, много благодаря за отличния доклад, който представихте тук. В крайна сметка вече имаме нещо добро, с което да работим. Ме ме интересуват кои са конкретните предложения. Какво можем да направим? в областта наказателно правосъдие. Имам следния въпрос. Когато видя някой да го горят жив и това да става пред очите на бойци, дошли от Европа, не трябва ли Европа да предприеме действие? Това е престъпление, което не е по-малко сериозно от престъпленията на нацизма. Тези ритуални убийства трябва да бъдат спрени, следователно не трябва ли и ние да спираме своите граждани, които отиват в други страни и извършват такива престъпления? Освен това, Тенденцията след това е да се върнат у дома. Те отново идват в Европа. Но това са хора, които са стигнали до предела. Не трябва ли всъщност ние да конфискуваме техните домове? Собственост не е ли това начина напред? И още един въпрос. Ако някой пропагандира тероризма сред учениците и изобщо сред младите хора, какво да направим? Знаем, че заминават и хора по на 15 години. Мисля, че и това трябва да се обсъди, може би, на ниво Евроюст. Благодаря, струва ми се, че малко увеличаваш правомощията на Евроюст, но разбирам какво искаш да кажеш, Джудит? Thank you, Chair. Благодаря. Имам няколко въпроса. Чуваме, че има около 3000 чуждестранни бойци. Имаме обаче координатор за борбата срещу тероризма. Той каза, че са 5000. В крайна сметка бих искала да чуя някакво определение на чуждестранните бойци. Защото това са хора, извършили престъпления, това го знаем, има и заведени дела. Това ли е чуждестранния боец или някой, когато просто следят специалните служби? две много различни определения. И наистина това не са чуждестранни бойци. Това са си отгледани европейски бойци, които заминават да се бият в чужбина. След това Аз не мога да правя коментари по доклада, защото достъпа до него е ограничен, което струва странно, но така или иначе вие имате текстове за различните държави членки, включително и моята Холандия. Запознати ли сте с парламентарните дебати в Холандия за борбата срещу тероризма и ако да, бихте ли ги отразили в доклада? защото едва ли не се приема, че това е стандартната процедура, одобрена в парламента, което не е вярно. Дебатите продължават и позицията на парламента е, че това, което се предлага, е скандално. След това, когато в доклада чета Евроюст или Европол, не знам за какво става дума, за някакъв пожелателен списък, може би. Казва се, че доказателствата на службите за сигурност и разузнавателните служби не могат да се използват в наказателния процес. Това е проблем. И наистина, официално, вие сте права, но ще ви напомня какво се случи в Холандия преди два месеца. Бяха подслушвани адвокати, и този материал беше използван като доказателство в съда. Това беше позволено. Не трябва ли да се направят промени, така че специалните разузнавателни средства да се използват и в наказателното производство? След това ме интересува какви са вашите отношения с Агенцията по основните права на човека защото разбира се, ние трябва да мислим и за реабилитацията, но аз не виждам никакъв текст за това тук. Много ви моля да уточните какъв е вашия пожелателен списък. И как се съчетава с пожелателния списък на Европол. Аз се боя, че доста прокурори започват да си надвишават правомощията и никой не ги проверява. Благодаря, Марио. Uh, Благодаря. Аз съм от държава, където няма чуждестранни бойци. Сега чуваме, че вече са се появили двама. Явно този феномен се разпространява. Ние нямаме местна общност при нас, която да подхранва такъв тип. Например, ислямния, ислямския радикализъм. Ние нямаме такива. Имаме мюсулмани, но те а, е, са много мирна група и заклемяват насилствените действия. Сега се говори за млади хора. Има ли доказателства за такива дейности, които искат да създадат мрежи в други държави, членки на Съюза, където няма местни бойци, а се привнасят от чужбина. Обмена на информация между държавите членки добър ли е? Ако има такъв боец, който е гражданин на ЕС, на Испания, Франция, Германия или някоя друга страна, ако той се върне от дома си и след това се премести в друга държава, членка на Съюза, да речем, която и да е тя, подава ли се информация за това? Това е свързано и с резервационните данни на пътници. Какво се случва с онези, които се връщат? Thank you, Mario. Next, um... Благодаря. Госпожа Мир dank u wel, voorzitter. Um, ik heb drie... Uh... Благодаря. Имам няколко въпроса. На първо място, така наречените 5000 джихадисти. Прави ли се разлика между терористи от коя националност са, откъде идват има ли подразделение по държави членки? След това жданията. Исках да разбера дали е предвидено в шенгенската система а, това, че това терористите да не се връщат в Съюза, така че няма граници. След това Европейската прокуратура с компетенции за борба с тероризма? Това са въпросите ми. Господин Ферант. Euh, euh, Благодаря. Аз си давам сметка, че нашите наказателно-правни системи не са достатъчно добре развити. Освен това, имаме съда по правата на човека, който се грижи повече за терористите, отколкото за техните жертви. Аз имам конкретно предложение. Мисля, че трябва да се възстановят специализираните съдилища. Освен това, трябва да се забрани всичко, което има нещо общо с джихадизма на европейска почва да се е, суспендира Шенгенското споразумение, така че държавите да могат да защитават границите си и по този начин да не допускат джихадисти. Да. Хуан Фернандо. Thank you, Chair, and thank you, Mrs. of course. Благодаря, благодаря госпожо Конинс. Благодаря, че отново сте в комисията ли без вашия доклад. Благодаря ви, че председателствате Евроюст. И аз искам да подчертая значимостта на това да се даде отпор на термините, които използваме. Мнозина от вас са съгласни, че тази идея за самотния вълк е невярна. Няма такова нещо. Или пък термина чуждестранни бойци. Неприемлив, защото няма чуждестранни бойци. Това са хора, които са взети от нашата социална тъкан. Заминали са в чужбина, обучили се, се да убиват с езика на омразата, готови са да убиват и да бъдат убити. Искам да попитам, какъв е опитът на Евроюст при опознаване на реалните факти. Споменахте 3000 човека, които са набрани. Знаем ли какви са общите характеристики на всички тези хора, които отиват да се обучават в джихадистски тактики. Знаем ли кои са? Знаем ли как са били привлечени, къде са, кои са, къде се обучават или просто знаем някаква приблизителна цифра. 3000 ги няма в европейските държави. Каква част от тях са жени? Каква роля играят те? жените бойци? Или жените джихадистки? Те рубини ли са? На радикалния ислям. Какъв е техният принос? Последният ми въпрос е свързан с ролята на засиленото сътрудничество преди новата мутация на терористичната заплаха на европейска почва. Колко сме ефективни при изправенето им пред съд и споделяме ли наличната информация, за да може те да се изправят пред съда в близко бъдеще. Това казвахме точно. Посредством националните прокуратури се опитваме да изградим една картина за естеството на част от джихадистските движения, как се набират хората там, но няма според мен европейска картина, тъй като положението е различно в различните държави членки. Евроюст се занимава с събиране разузнавателна информация. Знам, че господин Диас Демера иска да каже, но последния списък ми ще бъде пръв и след това ще дам думата на гостите. Так, чакайте, е, нека първо колегата Ванберг и след това Диас Демера. Er. Благодаря, председателю. Благодаря ви за доклада, госпожо Конинс. Всъщност няма никакво значение дали са самотни вой... Е, бойци или вълци, дали са наши граждани или не. Важното е, че са убийци, изнасилвачи и търговци на роби. Това са. Можем да направим дълъг е, списък с наказателно-правни мерки, които трябва да се въведат е, при връщането на тези хора в държавите членки. Трябва да видим как да се предприемат и превантивни мерки, също така и какви да са присъдите срещу радикализирани елементи. Държавните членки имат свои предложения. Говори се за криминализиране на обучението в тероризъм, членството в терористична организация, участието в джихадистска армия и аз много се радвам, че това е така. Обаче аз съм против така наречения много дисциплинарен подход. Голямата част от депутатите са за него. Защото това са хора, които слагат племниците си в клетки и ги палят. Те въобще влизат ли в диалог? Те измъчват, хвърлят труповете в масови гробове. Смятате ли, че те ще послушат психолози или пък можем да ги поканим на стажове. Мисля, че трябва да им се замръзат социалните плащания, паспортите да им се вземат, да им се затвори вратата в или към Европа. И трябва да бъдат депортирани, изхвърлени, да нямат право да влизат в Съюза. 5000, Освен това, чухме за 3000 и след това някой спомена цифрата 5000 бойци, е, връщат се в Европа, разбрахме, че идват или минават през Средиземноморието скрити сред бежанците. Дъблинската директива не действа. Затова е много важно бързо да се действа. Диас Демера съвсем накратко и след това давам думата на госта. Благодаря ви, господин председател, наистина съвсем телеграфно. Питам се, госпожо, дали в контекста на реформата на наказателните кодекси не може да се включи обема на данни, както и обема, защото има атентати, които са внимателно подбрани, имам предвид жертвите, като в Белгия, в Париж, има и атентати, които са безразборни, като тези в Лондон – не може ли това да се кодифицира в наказателния кодекс? Освен това, имайте предвид, че атентатите в Париж струваха 20 000 долара, може би дошли от Йемен. В Лондон също естествено струваха много. Всичко това трябва да се обхване от наказателно-правната система. Благодаря. Депутатите ни се изказаха и сега ще дам думата на председателя на Евроюз да отговори. Имате думата. Благодаря, председателя. Ще се опитам да мина през всички въпроси и се надявам да дам интелигентни отговори. Following the order of uh, the... По реда на въпросите. Прегунта, сеньор Диас е, are... Благодаря, господин Диас Демера, за въпроса. На два етапа работим и превентивното ниво и uh, след това, след uh, събитието. Затова се съсредоточаваме върху всички инструменти. Госпожа Дати каза, че сме късметли защото Евроюст се създаде след нападенията на 11 септември. Същото се отнася до Европейската заповед за арест и съвместните екипи за разследване. Ние можем да действаме в трансграничен план, бързо, ефективно и ефикасно. Евроюст се занимава точно с бързото изпълнение на Европейската заповед за арест. Сега съвместните следу... разследващи извинете, екипи. Те са Ролс Ройсън на съдебната... съдебното сътрудничество. Спазва се законодателството, предоставя се трансгранична правна помощ и съдебна помощ по ефективен и ефикасен начин. Имаме такива инструменти има нещо, което обаче от самото начало ни притеснява при борбата с тероризма, то е финансирането на тероризма. Няма следи на средствата, които пристигат. И става направо смешно, когато се чуе за плаж ще го кажа по различен начин. Ако видите, а, а ние говорим за дела, които текат, та ако чуете за таен трафик на оръжия, т.е. незаконен, плаща се с биткоинс. Това са виртуалните пари. И тогава има голям проблем да се проследят незаконните оръжия. Има проблем да засечеш парите. Защото те използват виртуалната монета биткоинс. Нещата стават все по-сложни. Какво правим? Създадохме Евроюст, за да може да има правна помощ, трансграничен план, бързо, което да е законосъобразно и постоянно да има такова. Имаме съвместните разследващи екипи, Европейския та заповед за разследване, която още не е влязла съвсем в пълна оперативна дейност. След това справяне с финансирането на тероризма и незаконната търговия с оръжие. В виртуалния свят се слушват част от действията, как можем бързо да действаме и в трансграничен план, защото ние с това се занимаваме. Ние сме трансграничен мост от данни. Знам, че е много деликатна темата. Също така съхранението на данни е много важно, защото има различни режими за съхранение на данните – защото търсим иглата в копата сено. Какво правим? Събираме в целия опит, практиките, от това правим продукт и се опитваме да допринесем към дебата, за да има по-добри инструменти, правна рамка. И накрая последното, което казахте и ние мислим за това, каква е разликата между това, което се случи в Мадрид, над 190 човека умряха 2004 и последните терористични нападения. Имахме структурирана група в Мадрид, но тя бе разпръсната в различни държави. Това, което виждаме в Брюксел, младеж, хвърлен в затвора, пътувал от Франция, отива в Брюксел и се насочва към конкретна група лица. Млади хора срещат се, отиват в насичен, насочени групи, не толкова структурирани и по-трудно откриваеми. Не структурирана група, а изолирана инициатива. И така стана в Белгия. Няма структурирана група, а отделни лица, които се срещат, поемат инициатива и които контактуват с други в Съюза, но не по организиран начин. Що се отнася до щетите, трябва да започнете такъв дебат. Ние не можем да го направим. Това мисля, че отговаря на двата ви въпроса, господин Диас Демера. Госпожа Киничи, благодаря ви за въпросите. Става дума за ефективността на обмена на информация. Казах, че сме се организирали, не сме чакали драмата. От 2002 година насетне работим по законодателни дебати. Казваме, това е добро рамково решение. След Мадрид, например, е, много се ядосахме в Евро, защото нямахме нужната информация. И Испания не поиска от нас да координираме процесите, а Белгия поиска, защото там бе клетката и затова координирахме Испания, Франция, Белгия, Нидерландия, Италия и Марокко. Т.е. свършихме си работата. Но от това объркване в началото отидахме при законодатели, казахме имаме нужда от мрежа на кореспонденти за тероризъм и от тогава сме с по-силна позиция. И можехме, за това да кажем, през 2012 година има проблем с пътуващите бойци. Нека да ги наречем пътуващи бойци, а не чуждестранни, които пътуват от и към Сирия. Нов ли е този феномен? Не, 2005 година работихме активно по тези мрежи за набиране на хора, които минаваха, идваха от Белгия, минават през Франция, отиват към Египет, извършват терористични актове. Махин Дихуке се самоуби, съпругът и също. Координирахме се, Имаше съдебно сътрудничество, за да може цялата а, мрежа в Белгия да бъде и във Франция да бъде осъдена. Така че си свършихме работата. Можем ли да работим по-добре? Да. Има препоръки, които сме дали в доклада в тази посока. И това е отговор на вашия въпрос да видим какво се прави в държавите членки трябва и да се опитваме да решим общия проблем. Защото това не е проблем в една държава или друго, това е общ проблем, това е европейски проблем. Има нужда от общ отговор, общи мерки, общи инициативи. И нещо също толкова важно е сътрудничеството между агенциите. Онези, които се занимават с тероризъм, едно на полицейско ниво, друго на съдебно ниво – трябва да работят заедно. И ако четете добре 85-ти член на договора за функционирането на Европейския съюз, там буквално се казва, че Евроюст трябва да засили дейността си на базата на информация от държавите членки и от Европол. Това означава, че Евроюст трябва да работи с информация от държавите членки на наше ниво. Поради тази причина настояваме да имаме асоциация, която да се занимава точно с това. Ние сме асоциирани към 20 точки, центрове, но не тези, които се борят с тероризма, защото някои държави членки се притесняват. Говорим за разузнавателни данни, предоставяне на сигурност на полицаите, на подаващите информация. Това сътрудничество е изключително важно. Обменът на информация също е много важен. Европол присъства на голямата част от срещите ни, но мандатите ни са различни, но трябва да се взаимодопълващи. Когато тяхната работа свърши, ние трябва да поемем ние трябва да действаме максимално рано, на най-ранния етап, защото ако Евроюст започне да работи максимално рано, то тогава от самото начало ще можем да проследим къде са съдебните и правни проблеми и къде да започнат нашите съвместни разследващи екипи. Полицията и съда са неразривно свързани. Искам да се обърна към госпожа Рашида Дати на френски. По превенцията uh, Добре е да има осъдителни присъди, те имат възпиращ ефект върху потенциалните терористи. Но работата на Евроюст е не само желание за конфискация и наказателни присъди. Това каза и господин Диас Демера. Да, добре е да се иземат средства, но ако не успееш след това с конфискацията, ще се окаже, че това е буря в чаша вода. Затова е важна директивата за конфискация и иземане имаме такива дискусии, за да може процеса на конфискация да бъде засилен. Дали може да имаме по-голям обхват на действие? Вие трябва да започнете този дебат. 86 ти член от договор за функционирането на Съюза говори за по-широко приложно поле, така че не е изключено това. Предложението на комисията се е съсредоточило върху борбата с, с защ... нарушенията на финансовите интереси на Съюза. В съвета се случва това сега, това се обсъжда. Трябва да видим какво е необходимо, за да се борим ефективно с тероризма. Пак същия въпрос. Няма ли достатъчно в държавите членки? Няма ли достатъчно на ниво Европол и Евроюст? И аз се питам, как може Евроюст да допринесе към по-добрата борба с тероризма? Трябва да използваме всички престъпни състави, за да организираме борбата с тероризма. Добре е да обсъди това и между вас, вземащите решение, тъй като този дебат трябва да се проведе тогава, когато му дойде времето. Госпожа Дати каза, че Европейската заповед за арест и съвместните екипи а, са се създали след 11 септември. Това е така. Друг въпрос. Общ подход и тревоги около термина чуждестранни бойци. Трябва да изчакаме физическото действие да се превърне в терористично. Дефиницията бе дадена от резолюция на ООН. Това може да бъде пътуващ боец, джихадист, с пътува с терористични цели. Благодаря за въпроса на чешкия депутат. административните въпроси трябва да се обсъждат, а не наказателно-правния подход. Ние е, имаме много инициативи на национално ниво, има сътрудничество с различни е, социални служби, социалните инспекторати, е, взимат се лични карти на лицата, така че има много инициативи ние просто посочваме информацията на държавите членки и те, че те решават дали тези мерки могат да бъдат приложени при тях. И не знам дали парламентът ги приема или не. Hartelijk dank voor de vraag van de Nederlands vertegenwoordiger van het Europees... Eh, Сега въпроса от холандския депутат. Аз трябва да ви кажа, че съм напълно съгласна с вас. Е, съгласна съм, че е необходимо всички да работим. Нямаме списък с дейности. Искаме да информираме всички за съществуващото. Европейския съюз и не даваме е, предимство на едни пред други. Имаме си мандат, вършим си работата. Споменах е, какво сме извършили и какво можем да направим. Нямаме прилагаме това, което вече съществува. Правим това, което сме правили, извършваме мониторинг върху юриспруденцията и мнозина от вас ме питаха за конкретни цифри. Нямаме такива, нямаме обща дефиниция и за това един общ подход е необходим, защото Цифрите са неясни, те са тук и там, но това е общ проблем и имаме нужда от общо решение, а не да гадаем. Нека да разберем какво точно може да се направи. Ние искаме да видим какво правят прокуратурите, съдилищата, как реагират Добре. И как да работим по-ефективно? Не се намесваме в парламентарните дискусии. С обща дефиниция, може би ще имаме нужда от обща европейска наказателно-правна политика. Някои прилагат административни мерки, други имат по-мултидисциплинарен подход, защото трябва да се бодим с радикализацията, да се говори срещу тероризма, за да не се радикализират, за да не напускат своята страна, а когато се връщат, трябва да има три нива на класификация на задържаните. Има такива, които са малко радикализирани, но не са опасни. Те могат да бъдат ресоциализирани. Има едно средно ниво на онези жени, млади, мъже, смесица от всички, които се връщат радикализирани и които трябва да бъдат сложени под наблюдение. И вече онези, които имат досие, които са били съдени, има срещу тях е, осъдителна присъда за наказателно правни проявления или тероризъм, там вече съда трябва да се намеси. Аз знам, че искате да отговорите на повече въпроси, но имам още една точка от дневния ред. Четвъртък е, хората трябва да си хващат самолетите, влаковете, а, така че четвъртък това време е малко деликатно. Виждам, че има колеги за следващата точка, те също искат да си тръгнат. Може ли да резюмирате? To, uh, the... Да, съжалявам. Смятам, че е много важно да кажем в заключение следното, че е, полицията, е, прокуратурата, специалните е, служби би трябвало да работят и естествено и съда в тясно взаимодействие помежду си. При всички положения трябва в крайна сметка основните проверки е, да е, се извършват от е, прокурора. Там трябва да бъде центъра на разследването прокурорът е, е господар на разследването на досъдебното производство, но естествено в взаимодействие с е, всички останали, когато става дума за трансгранични е, случаи, ние ще действаме и в рамките на мрежата на Евроюст. Националните органи трябва да съдействат. Това е. Нека да ви благодаря за участието в тази среща. Нашите граждани, естествено, е, имат много-много въпроси, които отправят към нас, а ние депутатите също имаме свои въпроси, така че можем да се договорим, че е, по писмен е, път ще ви е, изпратим нашите конкретни въпроси. Имаше заявки за повече изказвания, но се налага да спрем тази дискусия в момента. Мишел, много-много благодаря за участието. Вие успяхте да покриете една голяма част от този невероятно голям спектър от въпроси, свързани с терористичната заплаха с така наречените чуждестранни бойци. Естествено става дума най-вече за участие на органите в рамките на наказателното преследване, за да постигнем желания ефект. Колеги, благодаря ви за участието в предишната дискусия и така. На Сега ще помоля всички от тези, които желаят да участват в дискусията по следващата точка от дневния ред, да вземат местата си и да започнем работа по темата Решение за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятия и граждани. Това е ИСА 2. Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор. Докладчик по становището е господин Ярон Ленарс. Става дума, да, за ИСА 2 много трудно би било. Бихме повтаряли всеки път дългото название на програмата. Предлагам да се споразумеем, че ще използваме краткия вариант. И са две. Другите координатори, като че ли с изключение на един-двама не са тук, в... но съгласно 54 четвърти член от е, правилника за работа на парламента. Ние е, е, съвместно с комисията ИТРЕ отговаряме за тази тема. Е, комисията ИТРЕ всъщност е водеща комисия, но ЛИБЕ е, отговаря е, съгласно е, член 54 за въпросите свързани с е, защита на данните. И то ние имаме изключителни правомащия по е, защитата на данните. И така, ще помоля да чуем първо докладчика, след това докладчицата в сценка. Е, и е, така, господин Ленарс. Е, благодаря, господин председател. Става дума за решения за оперативна съвместимост, за европейските публични администрации, предприятията и гражданите в Европа и са, както вие казахте, и са две вече. Е, това е едно добро развитие. Е, то води до модернизиране, до съкръщаване на периодите на чакане. Е, Също времено се рационализират услугите в много сектори, в много сфери, свързани с обществения сектор. А, да, много ви моля, продължете. Виждам докладчиците в сянка. Да, казах, модернизиране на обществения сектор, това действително е един а, много важен а, момент. Ние забелязваме засилване на тази тенденция. Тя обхваща вече много служби, много предприятия, а също и частни лица в Европа постигаме бързина, ефективност, прозрачност, по-добри услуги, но естествено трябва да имаме предвид, че се не налага едно координиране, съгласуване на този вид услуги, които премина, прехвърлят границите. Да, има Същевременно и а, е, в някои случаи а, е, дефицит на а, е, оперативна а, съвместимост а, по отношение на електронните устройства, да кажем. На, а, така че в някои случаи гражданите се, и предприятията се сблъскват и с затруднения. Има и още един елемент, който е малко тревожен. Ще трябва много бързо да работим тук в Либе, защото сроковете вече ни притискат. Нямаме възможност да се бавим прекалено много. Ще работим съвместно и с докладчика от ИТРЕ, за да съгласуваме нещата паралелно Що се отнася до защитата на данните в този случай, ние, е, е, както вие посочихте, е, отговаряме и носим изключителни правомощия във връзка с защитата на данните по отношение на личната сфера, неприкосновеност на личната сфера, защита на личните данни. Ще трябва да внесем някои изменения в първоначалното предложение на комисията, с което ще подобрим предложението и аз мятам, че така ще гарантираме действително правата на гражданите. Радвам се, че ще можем да работим в дух на, тявам се, на добро сътрудничество с всички колеги. Да, благодаря много на господин Ледърс. Уилям Дали, е, докладчик в е, е, Сянка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз съм сигурна, че ние ще можем да допринесем за едно подобряване на предложението, така че то да съответства на принципите по отношение на защита на данните е, би трябвало да бъдем абсолютно категорични, когато защитаваме тези права на гражданите. И аз е, е, мисля, че след като изслушахме докладчика, можем да се осланяме на неговото желание да защити надежно гражданските свободи и правата на, на, на всички нас, включително и на предприятията и на физическите лица. Е, изслушването на ИТРЕ е фокусирано най-вече върху законодателните аспекти, но аз мисля, че е, като представители на комисията Либе, ние ще трябва да насочим вниманието най-вече върху е, механизмите, които действително ще допринесат за модернизиране на а, оперативната съвместимост и ще дадат възможност да се извлече максимална полза а, от нея. Е, съществуват различни индикатори, съгласно които могат да се оценяват е, е, определени действия, ще могат да се допълват съответно тези мерки и действия, които са взети на базата на решенията за оперативна съвместимост, комисията би трябвало да гарантира и зачитане на правата за защита на личните данни, както и неприкосновеност на личната сфера. Предложението на комисията при всички положения от гледна точка на защитата на данните може да бъде подобрено. Имам предвид да кажем член четвърти. Именно там би трябвало да са е, заложени е, основните принципи, които да гарантират и защита на данните. Освен това, имам предвид и е, член 12, който се отнася до международното сътрудничество, както и взаимодействието с трети страни би трябвало да бъде осигурено именно едно съгласуване и съответствие на стандартите ни, което да отговаря на съответното, е, съответната степен на защита на данните в третите държави. Но при всички положения, когато става дума за защита на данните, трябва да имаме предвид, че това е свързано с определени задължения и трябва да се отнасяме много се сериозно към тях. Но е, тъй като е, по отношение на защита на данните все още има различия между държавите членки, е, трябва да си признаем съвсем честно, че това не позволява 100% оперативна съвместимост в този момент, но бихме могли при всички положения да постигнем подобряване и модернизиране в името на едни по-добри услуги. Благодаря ви. А, аз зная, че а, вие сте а, специалист, експерт именно по оперативна съвместимост, но също времено и направихте ни политически изявления в края на вашето изказване, с които а, абсолютно можем да се солидаризираме. Те отговарят на духа на нашата комисия. Благодаря. Нямаме много време, господин председател. Подготвили сме кратка презентация, но може би ще я прескочим. Да, освен това, нека покажем уважение и към преводачите. Доста дълъг е деня. Все пак, нека ги пуснем да си ходят в един момент. Да, благодаря на господин Ленард за направените коментари за това колко е важна програмата, колко е неотложна. Съгласни сме и с нетърпение очакваме бъдещата съвместна работа с вас, така че да разработим процедурата в съответствие с направените от вас коментари. Принципно по самия текст няма да коментирам вашите предложения – по-скоро ще кажа, че ние ще се съобразим с регламент 45-2001, докато вашите изменения не го правят. Това е основното. На второ място всичко, което е произведено от програмата, ще бъде в рамките на защита на данните. Това е изключително съществено. Решенията, които разработваме, както и инструментите по програмата ИСА, освен това, не могат да бъдат използвани от Европейската комисия или Съюз. Те са на разположение единствено на държавите членки, като ние сме осигурили насоките за използването на тези инструменти. На държавите членки се напомнят и европейските норми за защита на данните. Същевременно ние гарантираме и следването на тези насоки. Това е общата информация, но разбира се, сме готови отново да поговорим с вас, да видим как текстът може да бъде подобрен. Госпожо Дали, много благодаря и за вашите коментари за защитата на данните, за това вече говорих накратко. Разбира се, ние трябва да огледаме какво е проработил добре в миналото и какво не. Има дълъг списък с показатели в самото законодателство Освен това имаме междинна и крайна оценка и по текущата програма и при бъдещата ИСА. Комисията по ИСА заседава два пъти годишно. Всичко това се следи изключително внимателно. Информацията може да се намери и в интернет, достъпът е отворен за всички. Както виждате, има прозрачност и при изпълнението на всички мерки. Показателите включват и аспекти на наблюдението. Това е важно от гледна точка на потребителя. И накрая, пак ще кажа, очаквам с нетърпение бъдещата ни съвместна работа. Много благодаря, много любезно от ваша страна, че бяхте толкова кратка, но също времено изчерпателна. Госпожо Ленард, нямате допълнителни коментари, господин Али. Нека само кажа, че срокът е до 15 март. Има ли нещо по точка разни? Ако не, то закривам заседанието. Благодаря.